reprenons nos travaux après la séquence euh, à huis clos consacrée à la politique immobilière. И така, трябва в 12.30 да приключиме и да бъдем много прозрачни, що се отнася до сградния фонд. А сега ще чуеме какво имат да ни кажат преводачите. Уважаеми депутати, преводачите ви информират, че тече вече трета седмица трудов спор относно едностранно наложените трудови условия. Въпреки многобройните отстъпки, администрацията не предприема мерки за решаването на конфликта. Преводачите в някои кабини са мобилизирани, което е потъпване на правото им на стачка и дискриминация спрямо някои езици, депутати, европейски граждани. Останалите преводачи ще спрат работа в знак на солидарност в 12.30. 12.30, както казва председателят ще прекрати заседанието. Ако нямате някакви възражения, приемаме дневния ред. Е, разполагате в папките си с решенията на координаторите. Ако няма възражение, смятаме, че сме ги приели. Е, колкото до протоколите от предишните ни заседания през март и април също се считат за приети. А сега преминаваме към следващата точка и ще гласуваме а, сградният а, фонд, политиката свързана с сградния фонд. Не, всъщност казва председателят. Гласуването ще се отложи за следващото ни заседание на 28 юни. А сега проекто коригиращ бюджет 2 доклад на Зигфрид Морешан. Много ви моля, сложете картите си в апарата за гласуване. Нека да проверим дали работи. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Благодаря ви. Коригираща бюджет номер 2. Първо изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се второ изменение с устно изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. И целият доклад по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 30 за, 5 против и 1 въздържал се. Поздравления за главният ни докладчик. А сега ще гласуваме доклада за оперативната съвместимост между информационните системи, граници и визи, както и два проект, две проекта становища на господин Колнал. И оперативна съвместимост между цялостните информационни системи. Давам думата на господин Колмел, който ще каже какви изменения са внесени от комисията и какви ще бъдат последиците за днешното нагласуване. Ако господин Кома смята, че можем да гласуваме днес, имате думата. Благодаря, господин председател. Няма да ви губя времето излишно. Мисля, че достатъчно добре сме обсъдили и двата доклада. Общо взето това е важен проект за значително подобряване на сигурността в Европейския съюз няма да излезе ефтино. Почти половин милиард евро ще трябва да се инвестират, но ви уверявам, че това са добре вложени пари. Обръщам внимание, че вчера комисията представи нови данни и числа – така че явно се отнасят сериозно към молбата ни да получаваме постоянна информация при промяна на заложените числа. Защото не може да се взема решение за реализация на някаква мярка, която да излезе тройно по-скъпо от планирането. Тъй получихме а, нова информация за Еолиса, 36,3 милиона евро е, ще се е, увеличат разходите с 36,3 е, и ще възлезат на 431 милиона мисля, че отрешаващо значение е да се следи внимателно провеждането на търговете и избора на най-добър изпълнител. Всичко това трябва да става при условия на пълна прозрачност. За това съм благодарен на комисията за своевременната информация, така че ви моля да одобрите и двата доклада. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин Кома. Можем да преминем към гласуване в такъв случай. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Второ, за, против, въздържали се, приема се, десето се оттегля, трето за. А, отпада. Не. Не, казва докладчика. Май трябва да се гласува трето изменение за. Против. Приема се. Четвърто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 е оттеглено. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение номер едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се целият текст с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 30 за, 3 против, 3 въздържали се. Поздравявам докладчика. По втория текст Става дума за визите и а, границите. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Първо за, против, въздържали се, приема се. Първо. Десето. От се оттегля трето. За, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Единайсто е оттеглено, пето изменение за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за, 12 против. Шесто изменение. За, против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение номер 1 за, против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се целият е, текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 30 гласа за, 3 против, 3 въздържали се. Поздравявам господин Колмел. Сега ще гласуваме друг, доклада на госпожа Ниряда за увеличаване на средствата за програмите за подпомагане на структурните реформи. Първо, компромис номер 7. Кой е за? Против. Нека да провериме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 22 гласа на 14. Сега, измененията, които бяха включени в компромиса, 11-то изменение, което всъщност е едно устно изменение. Кой е за устното изменение за против? въздържали се, нека да проверим по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се с 22 на 14. 11 изменение. Кой е за? Против? въздържали се. 31 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 32 за, против. Приема се. 33 за, против, въздържали се. Приема се. 34-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 12-то изменение за, против. Нека да провериме по електронен път. Става дума за изменение 12. Отхвърля се с 21 гласа против. 13-то изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се 35 за, против. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 36 за против. Отхвърля се. 37 за против. Въздържали се. Приема се. Първи компромис. Приема се. 19. Не, извинявай. Казва председателят. Втори компромис. За. Против въздържали се, отхвърля се. В такъв случай ще трябва да разгледаме измененията, които бяха включени в компромиса. Второ изменение. За, против. Въздържали се, отхвърля се. 17 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение, първа част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 25-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-то за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърти компромис за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. В такъв случай трябва да гласуваме 21 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 6 изменение, два части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Пети компромис за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение. Устно изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Седмо. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 23-то. За против, въздържали се. Отхвърля се 24-то за, против, въздържали се, приема се. 26-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 6-ти компромис за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега измененията, които бяха включени, 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, Кой е за? Отпаднало ли? Двадесет и девето в такъв случай, казва председателят. А и то отпада, както и 30 такъв случай трябва да гласуваме девето. А и то е отпаднало. В такъв случай десето. За, против, въздържали се, отхвърля се. И сега целият текст с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 въздържали се, приема се. Осмо отпада, девето за, против, въздържали се, приема се. Десето и единайсто са оттеглени, дванайсто за, против, въздържали се, приема се. 13, 14 и от Теглено 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 16 първа част само за, против, въздържали се, приема се. 15. С устно изменение Устно изменение, да. За, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 ще трябва да гласуваме последната част, предвид гласуването ни по 18-то. За, против, въздържали се, нека да провериме. Моля, Гласувайте.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 по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 31 гласа за. Поздравявам Аляна Масур. Сега трябва да гласуваме два трансфера. Може би Зигфрид Морешан. Благодаря, господин председател. Добър ден, колеги. Първият трансфер, който трябва да гласуваме, става дума за решение номер 10. Последици от гласуването по доклада на Масур т.е. да се мобилизира 9 е, милиона 990 хиляди за служителите от Air France. Аз ви предлагам да гласуваме за този трансфер на средства. Благодаря. Гласуваме трансфер номер 10. Имате моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 23 и 1. Втория трансфер. Благодаря, господин председател. Става дума за 14 милиона евро, които се прехвърлят от различни генерални дирекции. Кои са а, източниците? Първо, резерви, които не са били е, разпределени за всеки случай. И вторият източник средствата за мисии хора с а, временни контракти и так, така. Средствата са за DG е, кон, е, конкуренция, IT, е, вътрешни работи, проектите в Южното и Източното по източно и южно партньорство, проекти по Открито небе и DigiCom. Така че ви предлагам да гласуваме тези трансфери за административни разходи. По именно гласуване, моля гласувайте. Господин председател, преводачите помолиха да включите микрофона. Мерси. Благодаря. Потвърждавам, че можете да гласувате. Моля тези, които не са гласували, да го направят. Край на гласуването. Adopté par 23 voix contre 3. 23 гласа за, 3 против. Monsieur Ashworth. Господин Ашфорд. Искате ли да ни представите препоръките си е, за трансфера за Комитета на регионите и органа за защита на данните по смисъл на член 25 от регламента както и органа за защита на данните, както вече казах. Благодаря, господин председател. Две неща от надзорния орган за защита на данните. Първо, 700 000 евро трябва да минат от възнагражд... бюджетния ред за възнаграждения към друг бюджетен ред така ще може да бъдат назначени 15 нови члена на борда на органа за защита на данните и ще може някои от тях да излязат в отпуск по майчинство. Мисля, че предложението е разумно и ще доведе до спестяване в дългосрочен план. Второто искане отново от надзорния орган за защита на данните изиска прехвърляне на един пост АСТ1 към пост АСТ2. Препоръчвам да одобрим това предложение. Не се изисква технически да гласуваме, но ако искате, може да свържете двете искания заедно и да ги одобрим по този начин. Желаете ли да го направя? Е, Защото от техническа гледна точка председателят прекъсва. Ако няма възражения, можем да ги приемем. Не, не е необходимо да гласуваме, казва господин Ашвард. И последното искане, искане на Комитета на регионите за трансфер – Поискахме малко повече информация по искането за трансфери. Все още очакваме информация. Предлагам това предложение да се разгледа на следващото ни заседание. Благодаря. Си, donc... Euh, Благодаря. Третия трансфер ще бъде разгледан и гласуван на следващото заседание на Комисията по бюджета. По първите два трансфера, ако няма възражение, Считаме ги за приети. Сега ще дам думата на Моника Холмайер за политиката в областта на сградния фонд. Благодаря, господин председател. Е, кратка информация, с която започвам. Гласуването ще е чак през месец юли. Става въпрос за е, проекта на сградата на Европейския банков орган в Париж. Ако гласуваме на 9 юли ще помоля и банковият орган да ни представи доклад какво ще стане с, с подкрепата на британското правителство във връзка с напускането на сегашната сграда. В момента разходи, годишните разходи с тази сграда са 3,7 милиона, което означава, че при срок на договор от 12 години до, 1000, до 2026 година ще трябва да платим във връзка връзка с Брексит доста сериозна сума. Надявам се, че има напредък по преговорите по този въпрос. Сега положението е следното. Европейският банков орган е обявил обществена е, поръчка и е намерил сграда, която е купена и на по-добра цена, по-изгодна цена, одобрена е от френското правителство. Пренасянето ще бъде от е, е, в, е, в, в, на няколко етажа в сегашна сграда в Тур де Франс. 6 години е срокът на договора за наем, получи е, органът, банковия орган се е получил от лондонския опит и затова е предвидил и опция за разтрогване на договора. Общо площа е над 300 квадратни метра. В момента сътрудниците са 49, но това число ще се увеличава в връзка с прилагането на новите директиви и регламенти на ЕС. Годишният наем ще бъде 1 952 така че а, новата сграда в Париж ще бъде на по-изгодна цена, отколкото старата в Лондон. Освен това се предвижда финансова помощ от а, френското правителство, милиони и половина за първоначални разходи по а, нанасянето, както и 34 месечни найема. Тоест по този начин се намалява месечният наем за Европейския съюз. финансовата помощ на, ев... на френското правителство е независима от е, избраната сграда. Разговорите ще се водят другата седмица. Заедно с докладчиците в Сянка ще обсъдим подробностите. Европейският банков орган наистина се стреми да ни е, информира своевременно и изчерпателно. И съм е, с впечатление, че за разлика от предишното седалище в Лондон, когато всичко беше ново за служителите на ЕБО. Сега вече те са по-опитни, така че нещата изглеждат много добре. Гласуването ще бъде на 9 или 10 юли. Аз съм готова, разбира се, междувременно да отговарям на всякакви въпроси. Благодаря на Моника Холмайер за тази информация. Темата е важна. Ще я обсъдим още следващата седмица. Не мисля, че някой иска да вземе думата, което означава, че преминаваме към следващата точка от дневния ред. Геополитическата актуалност. Комисията по бюджета поиска да изслуша Европейската комисия във връзка с делегираното решение от 6 юни, с което Иран – се добавя към държавите, които могат да използват от гаранция от европейския бюджет за финансирането от Европейската банка. Комисията по външни отношения, господин Флекенштайн, Флекенштайн, който е постоянен докладчик за Иран, бе поканен на нашето заседание, както и господин Левандовски, който отговаря за преговорите с Иран. Той също ще ни предостави информация. Предлагам да дадем думата на всеки го за по 3 минути. Ана Кризановска е тук от името на Европейската комисия. Тя работи в ЕКФИН Н1 в сътрудничество с групата на Европейската инвестиционната банка и Европейската банка за развитие господин Бертран Демазер, генерален директор на финансовия отдел на ЕИБ е тук. Господин Тротсън, Графт, извинявам се, ако съм посъкратил името ви, който отговаря за работната група за Иран. Той също е тук, за да ни отговори на евентуалните въпроси. Да чуем Ана Кризановска най-напред. Заповядайте. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Целта на делегирания акт е Иран да се премести от списъка на потенциално допустимите държави за външния мандат на ЕИБ, по смисъл на който се предоставят гаранции, така Иран ще попадне в списъка с напълно допустимите държави. Делегирания акт беше прият от комисията на 6 юни. На 14 март от съвета и парламента промениха процедурата по смисъла на който това ще се случи. Ще ви очертая основните аспекти на тази дейност. Делегирания акт е сред предложенията на председателя Юнкер и заместник председателя Могерини. Това решение получи единодушна подкрепа на държавните правителствени ръководители на среща на върха на 16 май в София – веднага след като САЩ съобщи, че се оттегля от плана за, съвместния план за действие за Иран. Този делегиран акт представлява изпълнение на единодушно изразената политическа воля. Нека да кажа за какво става дума в този акт и за какво не става дума в него. Този акт ще направи Иран допустима държава за бюджетни гаранции – които Европейския съюз отпуска чрез ЕИБ. Тази промяна не означава, че ЕИБ незабавно ще започне да отпуска заеми на Иран. По никакъв начин не се променя факта, че решенията за обхвада и решението за отпускането на заем се остава прерогатива на управляващите органи и всичко, разбира се, винаги подлежи на съответните процедурни правила. Може би да кажа няколко думи във връзка с своевременността на този акт. Приемането на делегирания акт на 6 юни поставя началото на период от 2 месеца а, за невъвеждане на възразяване. Съвет и парламента могат да изразят мнението си в рамките на този период, но могат да поискат и допълнителни два месеца, за да е, помислят. Причината е, за взимането на решението точно в този момент е, че първите санкции на САЩ най-вероятно ще влязат в сила на 6 август. По този начин се спазва двумесечния период. Тази промяна която е важен отговор на решението на САЩ и представлява единодушно решение на държавните правителствени ръководители. Та това решение ще влезе в сила в деня преди влизането в сила на първата група от санкции на САЩ. Благодаря. Господин Демазер от Европейската инвестиционна банка има думата сега. Благодаря, господин председател. Ще се опитам накратко да ви опиша причините и евентуалните безпокойства на ЕИБ. Цялата тази информация при пълна прозрачност бе предоставена на Европейската комисия, откакто Европейската комисия информира ЕИБ за решението си Иран да стане допустима държава. Накратко, бих искал да посоча две неща. Първо, Оперативната релевантност на това решение е ограничена. Второ, това решение тежи на Европа а, и заплашва с а, големи финансови а, проблеми, които могат да възникнат. Разбира се, Е и Б ще взима решение във връзка с изпълнението на това дали държавата е допустима или не. Съвета на управителите на националните банки ще трябва да вземе решение с квалифицирано мнозинство. Операция в Иран може да започне само ако ЕИБ не е приключила преговорите си по рамково споразумение с Иран. Е и Б е задължена да прави такова споразумение с всички държави, в които оперира. Рамковото споразумение е необходимо, за да може да се определят правата и е, финансовите и правни гаранции, които са необходими, за да може Е и Б да извършва своите финансови операции. Към този момент Иран остава организа... държава, която не прилага изискванията по отношение на финансови действия за целите на финансиране на тероризма. Европейската комисия изиска да се направи проверка и тя напълно основателно го прави, но според нас Иран Е и Б не трябва да финансира каквото и да било или пък ако ще има финансиране, то трябва да е за ограничени дейности. Това е по отношение на оперативната релевантност. А по отношение на финансовия риск, Бих искал да кажа следното. Е и Б има нужда до ежедневен достъп до световните капиталови пазари. Световните капиталови пазари се котират в долари. Имайки предвид вторичния механизъм за санкции, възможността Съществува възможността САЩ да смята, че ЕИБ подпомага Иран, което ще се отрази на инвеститорите, които закупуват акции на ЕИБ. Тези инвеститори също подлежат на американската юрисдикция. Тези инвеститори представляват между 10-15 милиарда евро годишно финансиране за ЕИБ от обща програма на стойност 60 милиарда. Но има още една по-голяма опасност. Ние ще можем да водим операции във всякакви валути, но това може да не бъде възможно, ако, ЕИ, ако на ЕИБ и бъде отказан достъп до системата в долари. По този начин може дори да не можем да рамбусираме облигациите в долари и в други валути, което може да доведе до фалит. Сега може би ще ме попитате дали тези рискове могат да се реализират още днес на пазарите. Честно казано, не. Има показатели, че това е един латентен риск. Много инвеститори обаче, включително инвеститори извън Европа, ни попитаха дали действително ЕИБ ще участва в Иран. От друга страна излязоха няколко доста така заплашителни към ЕИБ статии в Америка, включително и в Wall Street Journal. Това са статии, които излязаха в момента, в който комисията, Европейската комисия взе решение. В момента, в който бе обявено това решение, Е и Б вече не знаеше какво да отговори на американските власти. Бяхме публикувани да спрем заемите в долари. И към този момент още имаме трудности в това отношение – Дали тези рискове ще се реализират е, е друг въпрос, но рисковете и ситуацията са такива, че може би беше по-добре да изчакаме, за да видим какви ще са последствията от санкциите на САЩ. И според мен това трябваше да бъде направено преди да се вземе каквото и да е решение. Благодаря господин Лавуазиер. Тук вече говорим за стратегии на високо равнище и за конфронтация между политическата воля от една страна и пазарите от друга. Може би някой ден еврогрупата може да се превърне в търговско оръжие. Сега ще чуем господин Флекенштайн, който е постоянен докладчик за Иран в Комисията по външни работи. Докладчикът ще трябва да ни напусне точно в 11 часа, а сега е точно 11 часа. But I, uh, stay a bit longer, so... Е, мога да остана и малко по-дълго. Аз имам само един въпрос. Вие ни предупредихте предварително за позицията на банката. Аз имам един въпрос. Имаме ли някаква по-добра альтернатива? Вие какво предлагате? Да направят министрите на финансите. Този въпрос е към господин Демазиер, който да ви искате да ви отговори сега или? Euh, pour être franc, ако трябва да съм искрен, както вече казах, Европейската инвестиционна банка от оперативна гледна точка няма кой знае какво да свърши в Иран. Имаме много малък марш в рамките на външния мандат – е и Б трудно може да действа бързо и ефективно в Иран. По този начин ние застрашаваме и Европа с оглед на достъпа до световните капиталови пазари, включително и тези в долари. Альтернативно решение би било да имаме някаква по-директна връзка – при отпускането на финансирането. Просто да не се минава през е, Европейската инвестиционна банка. Може да се създаде Европейски доверителен фонд, например. Още един път повтарям, че е, ви отговарям без изцяло да съм помислил дали това е възможно на практика. Господин докладчик на Комисията по външни работи, Получихте отговор. Имате ли допълнителен въпрос? Нямате. Тогава да чуем господин Левандовски, който е представител на Европейския парламент в делегацията с Иран. Благодаря ви за делегацията ни. Тази сделка беше победа на професионалната многостранна дипломация в този размирен район. Още от самото начало тук не ставаше въпрос само за ядрена сделка, а за засилване на прореформистските сили в Иран. Възможно също така за разглеждането на положението с човешките права в Иран, военното положение, така че трябваше да се вземе предвид по-широкия контекст. От самото начало проблема беше отпускането на економически дивиденти за иранския народ. Сега при настоящото положение нещата са още по-трудни, но все пак са управляеми. Ясен е стратегическият избор на Европейския съюз и той бе подкрепен от всички държавни и правителствени ръководители. Чухме го в София. Това е стълб от стратегията за неразпространение на ядрени оръжия. Същевременно трябва да защитим законния бизнес с Иран и, и няма друга альтернатива, която да ни позволи да защитим този законен бизнес тази законна търговия. Единственото, с което разполагаме е делегирания акт. И сега трябва да обсъдим и мандата за отпускане на заем на Европейската инвестиционна банка. Европейската инвестиционна банка има всички основания да бъде предпазлива. Аз обаче не смятам, че имаме по-добра альтернатива от тази. Ако желаем да отидем отвъд ядреното споразумение. Решението е резултат от а, упражняването на економическата суверенност на държавите членки. Това е моята позиция като представител на делегацията за Иран. Благодаря ви. Това, което казахте вие преди малко, беше, че акционерите на ЕИБ искат да се приеме този делегиран акт. Европейската инвестиционна банка обаче трудно може да а, приложи единодушното решение на институцията. За да получим малко повече яснота, нека да чуем постоянния доклад, че госпожа Гардия Сабал. Благодаря, господин председател. И аз няма да мога да изясна нищо, защото ние не говориме тук конкретно за инвестиции в Иран, а става дума за един дипломатически жест на Европейския съюз за да подкрепиме е, СВПД и да компенсираме санкциите на Съединените щати. Това е един дипломатически жест, който иска да направи Европейския съюз и госпожа Магерини. Така че това е, според мен, е по-важно, отколкото евентуалните финансови последици за бъдеще. Разбира се, управителния съвет и са представители на държавите членки, които поискаха да се направи този дипломатически жест. Сега, не знаеме какви биха могли да бъдат последиците за финансовите пазари, както и достъпа на ЕИБ, но ми, но ми се струва, че трябва да разполагаме с много повече финансова информация относно евентуалните последици, финансови последици. Но струва ми се, че че политическият жест и политическото искане има достатъчно тежест само по себе си тук не, не тук по, а, това, че Иран ще стане страна, записана в списъка на а, допустимите страни, това не означава, че в Иран ще се инвестира. Така че мисля, че не трябва да се страхуваме от а, нерентабилни инвестиции или други. Тук става дума, още веднъж казвам, за един символичен дипломатически жест. Така че аз мятам, че трябва да го подкрепим. Това е, е това, което мисля аз по въпроса на сега. Voilà. Е, може ми един ден Европейският съюз ще използва еврото като инструмент за економическа и търговска защита, както го правят щатите. А, би било разумно някой ден. Господин Сървама. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. макар и не, да не и какви ще бъдат технически последици и последиците за бюджетния контрол, последиците за ЕИБ, но въпреки това трябва да кажем следното. И трябва да направим нещо. Защото инак а, хората ще си помислят, че има консенсус по въпроса на политиките. Така че стратегията на господин Флекенштайн трябва да се приспособи. Какво мислите? В крайна сметка ние всички смятаме, че а, сме постигнали един а, жест за запазване стабилността и мира в, в Близкият и Среден изток. Така че това трябва Иран разполага с много средства, ще има много ресурси, но не ги използва много рационално и много целесообразно. някак си това е абсолютно в разрез с нашите стайно, стойности и ценности. Затова добре. Нека а, да дадем пари на реформистите, но аз мога да ви кажа, че тези хора не са реформисти. Те са диктатори. Те упражняват насилие над собствения си народ и има непрек... постоянна заплаха война да а, бъде разпрост... войната да се разпростре по телата територия. Те си имат своя собствена стратегия, която не отговаря на нашата стратегия. Благодаря. Сега господин Савана е първия записал се за изказване от бюджет Бъча или Афет. Господин Агню, имате думата. Сега, ако направим Иран достъп, може да доведе до сериозни проблеми за всички. Аз като депутат от Обединена Обединеното кралство съм против а, разширяване към трета страна. Европейският съюз иска да направи един дипломатически жест. Знам защо. Защото след като Тръмп се оттегли от СВП, ПД, Европейският съюз иска да заеме мястото. от Това като че ли пове, повече суета, отколкото истински дипломатически ход. Но същевременно а, средства се заемат на американските пазари. ЕИБ не одобрява а, предложението на комисията заради достъпа до валутните финансови пазари. Това ще доведе само до ескалация на търговската война с САЩ. От друга страна, Иран е, прави всичко, за да се провали и ядреното споразумение. Е, Иран възнамерява да, е, да строи нови реактори. Така че този делегиран акт в не е демократически начин за приемане на, закон, на нормативна уредба в този случай. Трябва, трябва, трябва да се види какво ще се случи след повторното въвеждане на американските сек... санкции. Е, имаме достатъчно време, така че аз призовавам тази комисия да изчака. Благодаря, господин Агню, господин Депре. Благодаря, господин председател. Труден въпрос. Аз няма да говоря по същество, за решението, а за начина по който то се възприема. В сегашният контекст подобно решение вероятно може да се счита за антиамериканско деяние. Аз обаче не смятам, че това е проблем, след като президента Тръмп взима решение без да се консултира с нас. Същевременно това ще се приеме като а, подкрепа на иранските власти. Иранските власти това е те, теократична структура, която потъпква човешките права, която подклажда конфликти в Сирия, в Йемен. Така че трябва ли да направиме политически жест? защото това може да бъде възприето като подкрепа към иранския режим. Сега не виждам защо, защо трябва да вземаме решение сега. Първо, защото това решение ще е само теоретично, защото на практика най-вероятно няма да доведе до нищо. Е, тогава за какво да го вземеме това решение? И ако вземеме това решение, то може да повлече и да има като последици някакви известни рискове, включително европейския бюджет и дейностите на ЕИБ. Така че ние сме комисията по бюджета. Нека да действаме като комисия по бюджета. Ако подобно решение се вземе и то бъде приложено, то трябва преди това да има оценка на риск, както правим обикновено. Комисията да каже, това са рисковете, пред които можем да бъдем изправени, ако се вземе подобно решение и то се изпълни. Така че аз изисквам комисията по бюджета да изиска от Европейската комисия оценка на риска, която да бъде извършена от Европейската комисия и ЕИБ и искаме от Европейската комисия да каже какви, с какви мерки ще защити европейските предприятия, които ще продължат да оперират в Иран предвид американските санкции. До сега много беше казано, но какви точно мерки са, не знам. Смятам, че това е което трябва да направим. Господин Морешан. Благодаря, господин председател. Като председател в Сянка от ДНП искам да кажа след. Иран е ли демокрация съгласно нашите стандарти и ценности? Не. Тоест, знаеме с кого си имаме работа, така че съм съгласен с казаното Джерар Дъпре и господин Сарвама. Същевременно – има, има политическо споразумение на равнище съвет. Ние сме страна по ядреното споразумение. И ядрено споразумение с режим, който не ни харесва, който е много по-различен от нас, обаче това споразумение функционира. Така че ние искаме да запазиме ядреното споразумение, въпреки едностранното отегляне на американския президент от това споразумение, за да запазиме или с това споразумение трябва да изва... Иран да, да бъде записан на списъка на допустимите страни. Това обаче не означава, че непременно ще трябва да се отпускат заеми на Иран, както Русия е на този списък, но от години вече Е и Б не отпуска никакви заеми и не прави никакви инвестиции в Русия. Така че аз мисля, че бихме могли да а, добавиме Иран към този списък но разбира се, Европейската инвестиционна банка ще може да участва в проекти само и ако средствата не попадат в, лицето, в ръцете на управляващите и биват насочени към цели, които са противни на нашите така че аз смятам, че можем да поискаме и допълнителни обяснения от комисията. Колегите от Европейската инвестиционна банка знаят, че аз съм много цена тяхната работа. Ролята на Европейската инвестиционна банка е да прилага политиката на Европейският съюз. Т.е. това е една политика, която трябва да бъде изпълнена, приложена. А, като разбира се, се направи оценка на рисковете, които може да, с които може да се сблъска Е и Б на американските пазари. Така че, ние трябва да вземем едно политическо решение. Ние знаеме какви са целите на Европейският съюз по ядреното споразумение. Така че не можем не можем да се съобразяваме само с Белия дом. Да, ще има твитове, но ние трябва да бъдем единни, да вземем решение. We should not necessarily, you know, uh в крайна има упражнява се натиск над нас и така нататък, но трябва да бъдем много предпазливи, но смятам, че не трябва да се противопоставяме на делегираният акт, но да бъдем много бдителни. Имайки предвид казаното и от Жерар, и ЕИБ да се ангажира само в проекти, които да изпълняват нашите цели. Господин Колмел. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с почти всичко, което каза колегата преди мен, но искам изрично да подчертая, че трябва да правим ясна разлика между политическите съображения и изискванията към нас като бюджетна комисия. Знаем какви са политическите съображения, няма нужда да повтарям вече многократно казвани неща, но не това е нашата задача. Нашата задача е да помислим дали предвидената мярка да се гарантират от страна на ЕИБ финансирания е разумна мярка в рамките на външната ни политика. Честно казано, не чух кой знае какви аргументи за, но чух такива против. Това бяха аргументите на самата Европейска инвестиционна банка. За това, е, нека само защото подкрепяме една политическа линия, да не предприемаме действия, които може да се провалят или е, може да представляват голям риск за това мисля, че е, така, политическото споразумение между държавите от Европейския съюз си струва да бъде подкрепено, но трябва да се намери и правилната мярка, за да бъде реализирано то. А в момента имам повече въпросителни, отколкото отговори. Благодаря, господин Комал. Господин um, you, Благодаря, господин председател. Странно. Странен е начина по който говориме за ядреното споразумение. Значи споразумението всъщност е нещо, което има много повече а, така обхват, отколкото а, чистият ядрен контрол. По, по принцип и с а, други страни а, са подписвани подобни споразумения, но това не винаги е водело до нещо като пасаван за съответните власти да правят каквото си искат. И да, примерно, да, съда, да осъждат на смърт невинни хора или така нататък. Това няма нищо общо с а, а, неразпространението на ядрени оръжия. Сега някой казва, че сега е времето да се вземе решение. Но днес много от а, тук а, изказващите се подчертаха, че не се знае какво, какво ще е, каква ще е печалбата, какво ще е, какви ще са последиците от това. Един жест, така че не знаем какви ще са последиците. Не знаеме какви ще бъдат политическите развития, не знаеме какви ще бъдат рисковете, не знаеме а, как ще бъде възприето това решение и не знаеме просто последиците още веднъж. Но това, което знаеме, че е че няма да отпускаме заеми на Иран в момента. Тоест, сега става дума за жест. Но струва ми се, че правиме грешка, ще направим грешка, ако вземеме е, решение просто заради някаква символика. Трябва да бъдем много предпазливи, много предпазливи в, като Европейски съюз. И по-скоро, може би, времето, в което ще вземем това решение, също е доста неподходящо. Господин Бухнер от Афехта. Мисля, че не бива да смесваме нещата, а ги смесваме в дискусията. От една страна има политическо споразумение а, за атомното оръжие. Заради това атомно оръжие имаше санкции и те са в сила. Другият проблем са човешките права в Иран. Имаше санкции в това отношение. Тези санкции продължават да съществуват. Следващия проблем ангажимента на Иран в Близкия изток. И това не е наша работа. Тук става въпрос само за СВПД. Как, поради каква причина Иран а, се включи в СВП. Да лично аз съм е, ядрен физик, може би съм единствения в парламента. Аз лично нямаше да се подпиша под такова споразумение, защото то пречи на Иран да произвежда а, а, атомна енергия за така наречените мирни цели. Тоест, а, постигнат е прак, който аз нямаше да приема. Да оставим това в страни. Иран а, се съгласи на тази сделка, защото преди всичко а, населението се надяваше на подобряване на условията си на живот. Това е ключовият момент. Иран заяви, че ще продължи да обогатява уран, ако сделката се провали. Тоест, ще има ли ядрено въоръжаване или не? Просто трябва да излъчим сигнал, а сигналът са инвестиции от наша страна. Ако сделката се провали, то Саудитска Арабия вече обяви, че също желая да притежава бомбата. Саудитска Арабия има така много широк път, да, до, много лесен достъп до а, бомбата. Ако саудитците я получат, ще надигнат глас и други. Аз присъствах на конференцията през 2015 година за неразпространение на ядреното оръжие в Нью Йорк. И тогава още беше ясно. А трябва да спазваме сделката с Иран по отношение на ядреното оръжие придружено с, санкци, придружена с санкциите, които я съпътстват, или ще допуснем атомно въоръжаване на Близкия изток? Това е въпросът и той е много ясен и не бива така да се каже да се стискаме за пари. Благодаря, благодаря, че споделихте експертното си мнение с нас. Госпожа Лалонт. Благодаря, господин председател. Исках само да подчертая, че съм съгласна с колегата. Трябва да видим, да прецениме за и против. Мисля, че риска да не спазваме е, разпоредбите на СПДВ е, е представлява риск. Са, са, Саудитска Арабия веднага ще иска да създаде ядрено оръжие, ако Иран бъде освободен от задълженията си в кавички. Знаете ли, аз познавам добре региона, но санкциите, както, както, както знаете, се отразяват на обикновените хора, не на аятоласите. И мисля, че би бил много погрешен сигнал от Европейския съюз да не спазваме разпоредбите на споразумението. Но не там е въпроса, казва господин Депре. Аз не съм против. Аз съм за да запазването на СВПД. Но преместването на е, Иран от един списък на друг в никакъв случай не поставя под е, съмнение, под въпрос и под риск СВПД. Да, но, е, но европейските фирми трябва да могат да инвестират в е, Иран и трябва да има механизми, за да могат тези предприятия да инвестират. Пежо са оттеглят, други предприятия се оттеглят. Ами това ще е ужасно. Губим делове на пазарах. Иран ще се обърне към Китай, към Русия. Къде е интереса на Европа? Споменах Саудитска Аробия, ама е, просто ние ще сме губещи в случая. Няма други желаящи да вземат думата, но за... това е възможност за европейците да направят оценка на политическата си мощ или политическата си власт в международен план. А, господин Депре поиска да се извърши оценка на риска за ЕИБ. Ще трябва да приключиме с този обмен на мнения, който е много интересен. Но може би да помолиме представителя на Европейската служба за външна дейност да ни каже какво мисли службата по въпроса, но много накратко. Благодаря, господин председател. Както някои от вас споменаха, има като голям консенсус, широк консенсус в Европейския съюз да се подкрепя СВПД въпреки оттеглянето на САЩ. Економическите и економическите ангажименти към а, Иран са а, неделима част от а, споразумението предвид политическия климат, който не е необходимо да ви разяснявам. Това не е единствената мярка. Има мерки, които ще бъдат взети, както каз... беше казано, блокиращия статут, статут а, мерки за вноса на петрол и други мерки за противопоставяне на американските санкции. На, както бе казано на съвета, на 16 ще има допълнителни подпомагащи мерки и включително за европейските предприятия. Така, предлагам ви да спрем до тук. На следващото заседание на координаторите най-вероятно ще бъде взето решение. Не, не едва ли ще е заседание, ами сигурно чрез обмен на а, ум писма ще излеземе с възражение и а, също така, ако има предложение, подписано от 40 члена, съгласно член 105. И що се отнася до комисията на бюджетите. Предложението за възражение ще трябва да бъде оценено и решение ще бъде взето от координаторите. Много интересен дебат проведахме, скъпи колеги. Това е всъщност е, една, един израз на политическата, политическото място на Европейския съюз в света. В крайна сметка американците могат благодарение на долара да, да наложат много тежки условия и глоби, ако щете, на европейските банки, предприятия и така нататък. Какво е европейското виждане по тези неща? Може ли някой ден еврото да играе същата защитна роля за европейците, каквато играе долара за Съединените щати? Благодаря на колегите от АФЕТ. Благодаря и на представителите на комисията, ЕИБ и Европейската служба за външна дейност. Приключваме с дебата. И сега минаваме към мандата, който комисията по бюджета ще предостави на своите представители за тристранни разговори по бюджет 2019. Давам думата на господин Виоти. Също така ви припомням, че трябва да свършим точно 12.30. президенте. Е, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, мисля, че всички сте имали възможност през последните седмици да се запознаете с проекто бюджета на комисията, както и с проекто мандата, който аз ви представих за тристранните преговори. Мандат, по който ще трябва да гласуваме на следващата сесия в Страсбург. Нека накратко да а, изясня някои технически моменти. Съжалявам, ако ставам досаден, но мисля, че е важно да изтъкнем основните аспекти на предложението на комисията. Разбира се, че това, което ще кажа, има и политическа окраска, но ще мина точка по точка през техническите детайли. За започваме с рубрика едно със статия 1А има завишаване във връз, в сравнение с, а, предходната година. Разбира се, че приветстваме удължаването на срока на ЕФСИ, но това не трябва да става за сметка на вече започнали програми. Същевременно, времено трябва да се запазят, респективно да се увеличат и средствата за онези програми, които влияят съществено върху нашите економики, върху бизнеса и университетите. Говоря за Хоризонт 2020, Галилео и други. По-нататък фонда, е, Европейския, е, фонда за европейска солидарност. Радваме се, че най-сетне вече има такава програма, но не е приемливо комисията да предостави на бюджетния орган определянето на размера на средствата и намирането й. Е, не може не се предостави на бюджетния орган. Добре е, че в многогодишната финансова рамка е достигна, са достигнати такива прагове, че неразплатените средства намаляват съществено. функция 1Б, младежката инициатива, трябва да бъде запазена като евентуално се променят договореностите с комисията по отношение на съфинансирането. Освен това, през следващата година ще трябва да следим много внимателно именно този бюджетен ред. 2Б увеличаване на средствата от 1,2%. Функция 3 6,7% в сравнение с 2018 година. Приветстваме, разбира се, предложението на комисията във връзка с имиграцията и сигурността, но не бива да забравяме, респективно трябва да припомним в нашия доклад, че увеличението на тези средства се предвижда след дългогодишни последователни съкръщения. Така че реалното увеличаване на средствата възлиза на не повече от 2% миграционната криза всъщност изисква много повече средства. Функция 3. Тук маржовете са изчерпани. Ehm, така че може да има възникнат проблеми, ако се случи нещо непредвидено. Ehm, pur approvando l'impegno della Commissione, serve ricordare che nulla sarà definitivo senza una revisione urgente e veloce del sistema europeo dell'asilo. Questo lo chiediamo anche in Разбира се, че докато не се реформира европейската система за обежище, нещата не могат да бъдат окончателни, но това е въпрос на споразумение в съвета. Независимо от това, обменът на информация и военната координация трябва да се увеличат. Функция 4 над 13% увеличение се предвижда, но не бива да се заблуждаваме. Това е последователно увеличение в, по отношение на инструмента за бежанците в Турция. Тоест не става дума за увеличаване на средствата за цялата функция, а за определен ред. Приветстваме, разбира се, това увеличение, но пък маржът се изчерпва изцяло. Т.е. в функция 4 вече нямаме поле за маневриране, ако възникнат евентуални допълнителни нужди. 100 милиона за средиземноморския средиземноморското трасе, мисля, че изобщо не са достатъчни. А що се отнася до пилотните проекти и подготвителните мерки за тях? Предлагам ние като парламент да се, да се позовем на техническите обяснения на комисията, когато договаряме компромиси, но също времено трябва да има и политически критерии за програмите. Благодаря. Благодаря ви, господин докладчик. Сега ще чуем и докладчиците в Сянка. Моника Холмайер. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на колегата Льоти за чудесния доклад. Виоти за чудесния доклад. Мисля, че трябва да се спазват дефинираните в насоките приоритети на Европейския парламент. До голяма степен комисията се съобразява с тях, но както вече беше споменато, помощта за добросъседство, хуманитарната помощ, помощта за развитие, това са все фондове, които ще са ни необходими за преодоляване на последствия от бедствия, за кризисни а, региони и за хората там. А, ще са нужни все повече средства за тези цели. За това съм критично настроено по отношение на това, че комисията завишава средствата за Турция, докато, Турция, докато държавите членки се измъкват, така да се каже. Това не е приемливо, защото тук не става въпрос само за Турция. Не можем да държим мора, проповядваме морал, а след това, когато става дума за хуманитарна помощ или проекти за интегриране и развитие, да не предоставяме средства, а целта е да стабилизираме кризисните региони и то само защото има, а, има споразумение между държавите да се вземат решения, които могат да бъдат изпълнени или, или могат да бъдат изпълнени много бавно и трудно, или изобщо не могат да бъдат изпълнени. Аз мисля, че това предизвиква хората да бягат от своите региони, просто защото не получават достатъчно помощ на място. И още нещо. Мисля, че има потенциал за подобряване на нещата по отношение на Хоризонт 2020, програмите за МСП, примерно увеличаването за 2,3% не е така най-доброто решение при е, недоверието, защото има прекалено много добри проекти, които се конкурират което е важно за конкуренцията. И още веднъж се връщам на миграцията и сигурността. Да, това е един от приоритетите на парламента и различните агенции, които са засегнати, които са в този сектор, за, трябва да получат повече финансиране, например за Еолиса, но те нямат достатъчно персонал и не могат да се справят с задачите си с такъв малоброен персонал. Непрекъснато се изненадвам, че в днешно време се предвижда съкръщаване на 6 щатни, 6 щатни бройки в Евроюст? Как ще е, се е, реализира сътрудничеството между държавите? Или Европол получават пет щатни бройки за е, борбата с тероризма и обмената на информация. Започвам да се питам, това ли са приоритетите, така ли се постъпва с тях? Мисля, че е добре а, фондовете да, а, посредствата по фондовете да се увеличават, защото наистина е крайно назрял моментът за това както ще са необходими милионите за Дъблин, както и а, специалните средства за Гръстия. А, това, което ми харесва е програмата за индустриално развитие и програмата за младите хора, които да пътуват безплатно а, а, с влак из Европа. Тези програми са добри от страна на, на, на комисията. Сега новото съвместно предприятие за компютърни умения е и разработка на нови технологии в областта на информационната техника също е добро предложение. Още веднъж благодаря на колегата Виоти. Мисля, че ни чака още много работа с държавите членки, за да се стигне до един малко по-разумен бюджет. За сега не знам доколко те са готови на компромис по отношение на Европейския парламент. А, ce serait bien, c'est le dernier budget que la présente... Би било добре последния бюджет по който трябва да работим и да гласуваме в рамките на нашия мандат, да е добър. И се надяваме, че държавите членки ще ни разберат. Сега щях да дам думата на господин Колбел, но виждам, че той е напуснал залата. Господин Дюпре е тогава. Благодаря, господин председател. Дано Бог да ви чуе по отношение на това държавите членки да са благоразположени да финансират Европейския съюз на нивото, от което той се нуждае. Господин председател, колеги, най-напред бих искал да кажа, че високо ценя работата на господин Виоти. Смятам, че по-голямата част от ориентировъчните линии, които предлага, са ориентировъчни линии, които можем да подкрепим въпреки че в някои отношения, в някои области ни се иска да имаме така по-добро обезпечение с финансови средства. Смятаме, че програмата Косме трябва да бъде приоритет. Тя е приоритет за нашата група АОД и бихме искали да положим допълнително усилие това отношение. Не можем да предложим намаляването на кредитите за плащания, което предлага комисията. Относно Еразъм Плюс, всички са съгласни и казват, че Еразъм Плюс е приоритет. Същото се отнася и до обхващането на стъжантите в програмата, така че ще внесем изменения. На трето място, отново имаме принципен проблем тук принципен проблем, на който не винаги спазваме в нашата комисия. Ние тук проповядваме бюджетна доктрина и винаги казваме, че новите програми трябва да се финансират с нови ресурси, а не с преразпределение на ресурси. И какво виждаме относно Европейския корпус за солидарност, относно програма, Европейската програма за развитие в областта на отбраната ще има пренасочване на средства. Така че в рамките на дискусията за бюджета 2019 би било добре да напомним тези принципи, да започнем да ги прилагаме. Три коментара имам още. По отношение, по отношение на младежката заетост, виждаме, че инициативата в това отношение намалява с 33,3% в сравнение с 2018 година, ако правилно съм видял. Мисля, че трябва да разгледаме въпроса, за да се опитаме да преценим на какво точно ниво да изискаме средства. Малко по-сериозен проблем имаме по отношение с функ... на функция 2 виждаме, че за бюджета 2019 година, предложението за бюджета 2019 година, бюджетните кредити за защита на климата са 20,1% от бюджета. 0,1% над целите. Ако направим изчисление за целия период 2014-2020 година, ще видим, че за целия период това не е така. 20% за 2019 година, но не се спазва целта тези 20% да се постигнат в рамките на целия период на многогодишната финансова рамка за период 2014-2020 година. Така че питам, не трябва ли значително да се увеличат някои бюджетни редове, за да може да постигнем или поне да се доближим до общата цел от 20% от кредитите в областта на околната околната среда и борбата с климатичните изменения. По функция 3 подкрепям казаното от Моника Холмайер. Много добре са описани а, нуждите. Има три агенции, които спешно и задължително трябва да бъдат подпомогнати. Frontex, защото проблема по външните граници е голям и това може да доведе до дестабилизация. Второ, ЕАЗО. Единната схема в областта на обежището на европейско равнище и на трето място Европол – който също работи в областта на борбата с тероризма. Имам още един последен въпрос по функция 3. Повтарям това, което вече казах. За Гърция се предвижда 175 милиона евро, а за Италия нищо не виждам. А може би не съм видял. Те не са поискали, така ли? Аха. Проверена ли е тази информация? Проверила си Попитала си комисията. Проверила си. Добре. Аз ще проверя това, което ти ми отговаряш сега. По функция четвърта. Кратък коментар. Поискахме от всички институции да намалят персонала си с 5% в рамките на няколко години. Доклада на Сметната палата, който прочетох, стига до заключението, което е доста изненадващо а именно, че през този период броят на хората на на временен договор се е увеличил значително. Бюджетните кредити са се увеличили с около 9%, цитирам по памет. Така че питам се доколко е уместно доколко е уместен този механизъм, който заложихме. Относно Турция, аз и моята група смятаме, че трябва да се финансира инструмента за Турция. Този инструмент е необходим за стабилността на миграционните потоци, но и не само. Важен е и за политическата стабилност в Европа. Що се отнася до бюджетните кредити, свързани с присъединяването, тук вече имам някои съмнения и питания. Това са моите коментари, господин председател. Благодаря. И аз ви благодаря. Госпожа Нириада се извини като докладчик в сянка на ГУЕ. Господин Таран също се извини от името на зелените. Не виждам докладчикът на EFDD. Е господин Комел се връща в залата обаче. Може би ще ни каже каква е неговата гледна точка по доклада на господин Виоти мандата с оглед на тристранната среща, която ще се проведе на 12 юли. Това ще бъде подготвителен етап за една помирителна процедура за проекто бюджета с 2019 година. А, нищо не искате да кажете, еми тогава господин Рубик. Äh, ich glaube, äh, благодаря ви, господин председател. Господин Виоти, смятам, че чудесно сте очертал приоритетите. Само когато предприятията действат добре, когато има достатъчно а, заетост, може да се надяваме на данъчни приходи и по този начин ще може да изпълним всичките си програми. Госпожа Холмайер беше права, темата е важна за нас. А по отношение на сътрудничеството, не във всички области то функционира както ни се иска. И Юлиза, надзорния орган за защита на данните, имат съвместна цел с някои други агенции. механизма за свързване на Европа. Има огромна добавена стойност за европейските граждани. Това е инвестиционна програма, която дава възможност да се създадат нови работни места. Така че всичко, което подкрепя производството е чудесно тъй като по този начин имаме и повече данъчни постъпления. А това е изключително важно за бъдеще. Uh, uh, Следващата тема, която е важна за НП е Хоризонт 2020. За нас е важно в тази програма ясно да се посочи че Европа трябва да запази своята конкурентоспособност. Така, да, нека да не, пропус, да, да не пропускаме факта, че сме е, постигнали доста. Парламентът е, според парламента Еразъм Плюс и въобще е, младежките програми са тези, които са много важни за нас. Мисля, че са големи шансовете както и програмата Five for You, те се радват на публично одобрение. В този смисъл искам да изразя подкрепата ни към нашия докладчик. Важно е да отстояваме тези позиции последователно и пред съвета. Благодаря. Merci, Donc... Euh, Благодаря, господин Рубик обсъждаме функция трета в случая. Вие не говорихте по останалите функции. Има ли някой друг, който иска да вземе думата? Не. Мисля, че Одисеята на кораба с мигрантите ще накара комисията и съвета да преразгледат приоритетите си в бюджета за 2019 година. А относно младежката заетост, бих искал да попитам докладчика дали не може част от кредитите да бъдат преднасочени към по структурирани функции, като например професионално обучение, и обучение като цяло. По този начин ще може да се борим ефективно с безработицата сред младите хора. Безработица, която е, е характерна за някои държави членки и за това трябва да насочим бюджетните кредити добре, като целим именно подобно структуриране. Виждам тук накрая и Европейския индустриален фонд в областта на отбраната. Дали пък Да не използвам случая да кажа, че ако разходваме кредити на европейско равнище, дали не бихме могли да предвидим економии в националните бюджети? Дали националните бюджети не могат да бъдат малко по-последователни? Това ще доведе до намаляване на бюджета на национално равнище и по този начин ще може да имаме по-добра представа за европейската добавена стойност. Според мен това е добър довод, който може да ни помогне да засилим желанието за Европа. Дали пък господин Юрел не би могъл сега да ни каже каква е позицията на Европейската комисия. Дали случилото се с кораба с мигрантите не ви е накарал да преосмислите предложението за проекто бюджет? Благодаря, господин председател. Мисля, че за всички, които следят дискусията, е ясно, че солидарността в Европейския съюз и сред държавите членки по отношение на миграцията става все по-трудно срещана. Дискусията е интензивна и така и не се стигна до консенсус в съвета по отношение на преразглеждането на регламента Дъблин. Европейската комисия внимателно следи дебата и ако е необходимо, ще коригира предложението си или пък ще направи предложение за пренасочване на бюджетните кредити. Не смятам, че все още сме стигнали до този етап на дискусията, но следим случващото се отблизо. Аз също бих искал да благодаря на докладчика за конструктивния подход, възприят в доклада му. Както винаги, Европейската комисия е на ваше разположение, ако имате нужда от, ако имате нужда от техническа помощ или допълнителни обяснения. Господин председател, ако позволите, ще приключа с малко практическа информация, която виждам е изискана и от доклада. По отношение на предложението на комисия за промяна на регламента за общите разпоредби по отношение на инициативата за младежка заетост, сега имаме дата за приемане на предложението в Европейската комисия следващата седмица 26 юни. По отношение на текущата оценка в комисията на потенциалните пилотни проекти и подготвителните дейности, които бяха представени от страна на Европейския парламент за предварителна оценка. Може да си представите колко трудни струва това. Стигнахме до етап, в който а, можем да ви предоставим предварителна оценка. Това ще стане преди края на този месец, преди края на юни. И разбира се, а, своевременно, така че да имате достатъчно време преди тристранната среща да се запознаете с оценката. На следващо място бе постигнато политическо споразумение по отношение на инициативата в областта на отбраната и Европейския корпус за солидарност. Какво ще бъде финансовото изражение на тези политически споразумения? Това ще се реши посредством коригиращо предложение от страна на Европейската комисия, с което ще излезем преди началото на лятото. Благодаря ви. В заключение, нека да чуем господин Виоти. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на всички, които взеха думата. Благодаря за бележките, за коментарите. За мен те са много ценни. Сега, ако трябва да обобщя, Бележките ми ще бъдат повече политически, отколкото технически, както казах в самото начало. Да, ако трябва да обобщя, бих казал, че с очакваните предложения за изменения, които ще дойдат от политическите групи. Впрочем, крайния срок мисля, че е утре. Ще стигнем до някакви компромиси, ще има и е, заседания, на които ще обсъждаме този въпрос, за да стигнем до ясна, конкретна позиция на парламента. След това вече какво ще се, сключи, ще се случи в съвета и с съвета, не се знае. Стана дума за имиграцията. Господин председателят спомена госпожа Холмайер също. А, последствията от митарстването на кораба с мигрантите е много тъжен, тъжно събитие. Защо винаги трябва да се случи нещо, за да се пробуди нечия, нечия съвест? Но ако корабът Аквариус е послужил за нещо, то е послужил на съвета да разбере, че ако окаже хуманитарна помощ, трябва да инвестира повече в Африка, за да има по-малко мигранти, по-малко каналджи. А инвестициите означават бюджетни средства. Ето това трябва да стане ясно, както на държавите членки, така и на европейските граждани. Това не е наша работа, впрочем. Защото ако се орязват средства за инвестиции, трябва да се обясни на гражданите, че такива пари няма и защо няма такива пари и че те са отишли за инвестиции в Африка трябва е, да имаме обща позиция пред съвета, за да можем да постигнем разумно, разумни позиции на държавите членки. Е, стана дума конкретно за Италия. По очевидни причини нищо няма да кажа по този въпрос. Разбира се, че предпочитам да говорят представители на партиите, които са във властта в Италия в момента, но за съжаление няма такива. по конкретните моменти, които бяха а, повдигнати, например Интеррейл, хуманитарна помощ, Хоризонт 2020 и прочие. Изчаквам вашите предложения за изменения. Ако съм, сме забравили нещо, разбира се, че ще го включим в текста. Колега Рюбих, аз също бих желал Европа да има бюджет преди всичко в името на младеща в тази последна година от мандата на комисията. Защото бюджетът трябва да е на разположение преди всичко на младите хора. Мисля, че сега ни предстои още работа по бюджета в комисията и в парламента. След това тристранни преговори с съвета и комисията. Но е важно да се активизираме, да убеждаваме собствените си правителства да заемат малко по-гъвкави позиции в сравнение с изходното положение. И най-накрая благодаря на преводачите. Обявявам, че съм солидарен с тях. Те преживяват трудни времена. Благодаря ви. Предстоят ни обещаващи времена, които ще послужат наистина на всички да се вдъхновят. Предложенията за изменения трябва да бъдат внесени преди 18 часа днес. Ще гласуваме в Комисията по бюджета на 28 юни следващата седмица. С което мисля, че можем да приключим заседанието. Както виждате, ще приключим преди 12.30. Благодаря на преводачите за помощта им. Всички изразяваме надежда, че техните преговори ще доведат до добър резултат. Ако никой не иска думата, закривам заседанието. Ще се видим отново в 14.30.